Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych przyjaciół, kolegów. И така, уважаеми дами и господа, започваме изслушването. Още днъж добре дошли на колегите от Комисията по околна среда. Изслушването ще е съвместно и ще е на тема използване на нови техники на развъждане. И бъде пан Павел Пок. Господин Павел Поц заедно с мен ще председателства а, това изслушване. Още веднъж добре дошли на членовете на двете комисии. Аз ще председателствам първата част, а втората част ще председателства председателят на комисията ЕНВИ. Темата е изключително важна и за двете комисии, както и темата за почвите и водите. Това са все съвместни теми за нашите две комисии. Понякога подходът ни е към тези теми е малко по-различен, защото ние съблюдаваме и интересите на фермерите, когато разглеждаме всички тези аспекти. И все пак е хубаво че можем да работим заедно по тези теми. Новите методи за развъщане, разбира се, са много важни за раз... култивирането на нови сортове. Фермерите в целия свят използват нови сортове, за да се борят с предизвикателства, като изменения на климата и други. Има все повече активни методи на развъждане, които се прилагат. А, в селското стопанство и градинарството обаче все още стоят а, неразрешени проблеми. Има и юридически проблеми в тази област. Така че се надяваме, че днешното изслушване ще ни даде повече яснота по тези въпроси и ще ни даде възможност да формираме собственото си мнение по тази тема. Сега започваме с първата част, първия панел. В него ще ни въведе, т.е. ще го стартира господин Нилс Луварс. Добре е дошъл. Той е директор на Плантум. Това е обединението за култивиране на сортове в Нидерландия. Следващият оратор ще бъде Жулиен Манте, от френската организация Франс Лимузен Селекцион. Това е организация, която се занимава с подобряване на генетичния материал при говедата. Много е хубаво, че имаме и депутат от този регион Лимузен. И след това ще чуем господин Ив Берто, той е от е, изследователски институт ИНРА в Франция. Това е Националния изследователски институт по селско стопанство във Франция. Всеки от вас има по 10, думи, по 10 минути и получавате думата незабавно. Приемете това, което казах като въведение, поздравления и покана към вас да ни информирате по темата. А, не искам да пропусна да поздравя и една група посетители, поканени от госпожа Шраер от организацията Квантум. Това е институция, която се занимава с днешната ни тема. Чудесно е, че точно днес присъствате тук на това интересно изслушване. Мисля, че няма да съжалявате, защото ораторите са много уважавани. Заповядайте, господин Ловарс. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, всъщност не ви виждам, но вероятно осъзнавате откъде идва шума. Благодаря за възможността да се изкажа. Работил съм по въпросите, свързани с семената през целия си живот. В началото в Азия и Африка, след това в моя собствен университет и след това в рамките на една холандска асоциация, наречена Плантон. Аз съм селекционер по образование. Винаги съм осъзнавал важността на вашата работа в рамките на политиката. Това е и темата на моята дисертация. Искате да кажа няколко думи за растениевъството, за методите, които се използват, за приноса на растениевъството към решаване на предизвикателствата Растенията са много важни за нас. Храната, която консумираме, въздуха, който дишаме, зависи от растенията. Няма живот без растения. Нашите растения, нашите култури растат в агроекосистема, която се променя с течение на времето и нашите нужди се променят. Онова, което може да бъде програмирано в рамките на е, семената, няма нужда да се коригира по-късно. По този начин растенията и всъщност селекцията помагат като асистират еволюцията. Резистентността, генетичната резистентност на заболявания, например, означава, че за в бъдеще няма нужда да се борим с тях на полето. Всъщност, селекцията Развъждането не е нов феномен. От началото на селското стопанство преди 12 000 години човечеството постоянно е променяло растенията и ги е приспособявало към своите нужди. Фермерите са променяли различни култури, променяли са плевели и са ги превръщали в местни видове. Трябва да спомена, например, прехода от трева към пшеница. Има и много други примери. Първоначално всичко това се е правило чрез визуален подбор, след това сме направили развъждането много по-ефективно и ефикасно. Самата природа може да ни научи на много неща. Научихме, че Растенията използват мъжките и женските си органи, за да произвеждат семена. След това започна кръстосването. Мендел превърна растениевътството в наука. Лотсън и Крик също разшириха нашето разбиране за това какво правим на молекулярно ниво ДНК. След това преминахме към още по-ефективни методи на подбор, включително използвайки молекулярни маркери, е, мутационна селекция, хибриди през 20-те и 30-те и сега вече имаме интелигентни методи, като целенасочена мутагенеза, като се използва CRISPR, Cas9 и други. Всеки път е, стъпваме на естествената еволюция. Създават се сортове, които отговарят на нуждите на хората. Всички фермери имат нужда от семена, независимо къде отглеждат. В моята страна, например, има около 200 компании, които осигуряват голямо разнообразие по отношение на семената. Всеки път, когато преминаваме през историята на растениевъството, независимо дали говорим за е, кръстосването или за мутиращи растения на случайен принцип, е, всеки път ставаме все по-способни да предсказваме изхода. Само, че е, възникна и трансгенезата, генетична модификация и по този начин малко се отклонихме от постепенното и методично увеличаване на ефикасността. Сега е време да погледнем а, назад. Появиха се аргументи, свързани с морала, с етиката, с безопасността на хората, околната среда. Властта стана компонент от този дебат. Така се появи и законодателство 2018. Въздействието на това законодателство е много голямо. Генетичната модификация сега се прилага за най-важните сортове пшеница, соя, памук, само че от много малко компании. В Европа само една компания, например, има пазар за трансгенна царевица, без да има конкуренция от страна на МСП или от страна даже други многонационални компании. Доколко се разширява и доколко е различен днес дебата? Днес говорим за безопасност, за власт, за етика. Има различни неща, които трябва да се споменат. Целенасочената мутагенеза не създава растения, които не могат да бъдат създадени в природата или чрез конвенционално растениевътство. Естествено, винаги има странични ефекти. Става дума за биология, но до сега това не е водело до проблеми. Освен това, целенасочената мутагенеза определено е свързана с много по-малко странични ефекти в сравнение с промените, които настъпват в природата на случайен принцип или в рамките на конвенционалната селекция. Искам да кажа няколко неща във връзка с днешните предизвикателства. Е, вие решавате за новата ОСП и имате важни цели. Ще засегна някой от тях. А естествено, растениевъдството няма да реши всички предизвикателства, но може да допринесе за намаляването на предизвикателствата. Устойчивостта, околната среда, отпадъците. Искаме да произвеждаме по-устойчиво, с по-малко химично въздействие върху околната среда. Е, подбора, селекцията, растениевътството създават резистентност спрямо болестите. Голяма част от е, растениевътството е насочено точно към това. Освен това, чрез него културите стават по-малко зависими от измененията в климата и освен това може да се увеличи живота на различни продукти, за да може потребителите и търговците на дребно да не изхвърлят е, храна. На следващо място, висококачествена, питателна, ефтина храна. Благодарение на растениевътството можем да стигнем до по-малко отпадъци, до продукти а, с добър вкус. Имаше коментар извън микрофон. Може да, да опитате тези а, домати. Не е ли добре продължава оратора да имаме и пшеница, която не е свързана с алергията към глутен. На следващо място. Науката и иновациите, които трябва да излязат от лабораториите и да отидат на полето. Мисля, че семената ни дават един мощен механизъм да използваме нашите познания за растенията и да ги прехвърлим на полето по един ефикасен начин. За мен ОСП е свързана с много повече неща. Имаме нужда от това, например, да произвеждаме своите собствени протеинови култури в Европа. Трябва да правим това на по-малко земя, трябва да имаме място за нашите градове и инфраструктура, искаме да опазим природата, трябва да увеличим производителността. Всъщност Развъждането, създаването на нови растения е допринесло за над 70% от увеличението на реколтата в Европа от 2000-та година насам. Без едно такова увеличение трябваше да внасяме повече и щяхме да допринесем за е, разрушаването на тропическите гори в Бразилия, например. Е, искаме да използваме повече възобновяеми ресурси в нашата индустрия, ресурси, които да идват от е, растенията. Това е необходимо не само в Европа. Искаме да имаме по-добро състояние на почвите, по- ниски нива на въглероден двуокис. Всичко това е свързано и с растениевъдството. То е нещо много мощно. Само, че не трябва да се забравя, че когато определяме някаква цел и когато започваме кръстосването, отнема между 6 и 30 години, за да имаме нов сорт, който да използват фермерите. Не можем да чакаме с намаляването на използването на токсичните агрохимикали. Трябва да допринесем за е, климата и за селското стопанство още сега. Вие като политици ще решите какви са точните инструменти и на кого да бъдат предоставените. Вие ще решите дали ГМО регулацията трябва да се разшири и към растенията, които могат да се развиват с конвенционални средства, но много по-бавно. Вие ще решите дали може да се е, увеличи скоростта на процеса, за да може да допринесем за решаване на предизвикателствата в обществата. Аз очаквам с нетърпение днешния дебат и съм готов да говоря по всички тези въпроси с вас в бъдеще. Благодаря. Bardzo dziękujemy w tej chwili. Благодаря. Сега преминаваме към Жулиен Монте. От една френска организация, която работи с генетичното подобрение сред добитъка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Добър ден, уважаеми депутати. Искам да ви благодаря и конкретно на Жал Пон Дедано, който ни помоли и ни позволи да изкаже мнение от името на френското животноводство. Ще ви запозная с нов метод, който се предлага е, към говедата. Макар, че когато говорим за развъждане, човек мисли повече за растения, но тези методи могат да се прилагат и към едър рогат добитък. Темата е много обширна и аз ще акцентирам върху метода за редакция на генома, за да иллюстрирам своето изказване. И така какъв е контекста? Аз използвам тази нов метод – е, не съм по-скоро експерт по метода. Това е много важно за това, което ще чуете в последствие. А сега на този слайд виждате къде работя в Пол Дюлано. Това е, е централата на порода лимузин във Франция. В центъра на Франция се намира. Това е много уникална структура, която групира всички организми за генетично подобряване на породата лимузин. Хората, които ръководят тези структури са животновъдие, а не частни предприятия, което означава, че генетиката при едрия рога добитък е в ръцете на животновъдите. Това също има отражение за в бъдеще. А що се отнася до структурата, както вече казахте, и имаме научно-изследователски екип, който разполага със средства за селекция. Научно-развойната дейност е насочена върху генната селекция, именно откриване в ниво, на нивото на ДНК на зоните или локусите, които отговарят за съответния фенотип при животните – тъй като при фенотип разбираме местно и млечно направление, трябва да се открият тези локуси в ДНК-та, които имат потенциал за животните. Мисля, че тази работа ще е трамплин за използване на новия метод за генна редактиране. Защото виждаме кои локуси в генома могат да бъдат редактирани генетично. Ние имаме програма за селекция. Няма да навлизам в подробности за нея, виждате я на екрана, но само искам да ви кажа, че тя се основава на 1500 животновъди, които участват всяка година. Искам да ви обърна внимание, че нашата цел е да постигнем генно подобрение и да запазим генното разнообразие. Но гените са в ръцете на животноводите, не на частни предприятия. Това е много важно в контекста на следващата тема. а именно използването на генно модифицирани животни. Ние сме за редакцията на генома. Искаме обаче да се запазят гените в ръцете на животноводите, а не в ръцете на предприятията за селекция. Историята на нашата програма за селекция през последните 40 години. Тук виждате развъдната стойност на животните през годините. В червено е лекота на отелване, приръст, млечна продуктивност, конформация и скелетно развитие. С подобряването на техниката, с годините, както виждате, имаме сериозни подобрения – Тази порода се развива в цяла Франция и в целия свят, което позволява по-добра селекция. Имаме и станции за оценка за всички животни, които се отлъщат в една и съща среда и ние можем да извършим селекция според развъдната стойност на животните. През 1996 година ни бе предложен един изчислителен модел, така наречения модел най-добра линейна числена прогноза, която ни позволява да изчислим още по-добре развъдната стойност на животните, като изключим ефекта на околната среда. Това се отразява на морфологията, която се селектира – помогнали да постигнем по-добра морфология растеж на животните. Тази техника даде много добри резултати. При лекота на отелване нямаше добри резултати. Линията бележи спад, както виждате. Мисля, че лекотата на отелване е голяма при лимузин и сега има леко намаляване при нея. Може да се запитате защо трябва да има редакция на генома в тази схема. Относно екстериода нямаме никакво желание, но по отношение на други аспекти определено има ефект, има интерес от използването на този метод каква е генната архитектура на белезите, които се селектират. Е, тук виждате локусите за селекция, броя на тези локуси. Относно количеството белези има много гени с е, малък ефект и ние няма да извършваме селекция на тези локуси в близко бъдеще, а ще извършваме селекция на гените с количествени белеси, т.е. тези, които имат голям ефект върху генотипа. Знаем, че тези локуси съществуват, но все още не сме ги идентифицирали точно. Извършва се все повече и повече генотипизиране. типизиране по отношение на ДНК и така вече можем да идентифицираме тези локуси и да насочим вниманието си към тях. Макар и да има много малко идентифицирани локуси, има вече известни локуси от 20-30 е, години, където може да се извърши сериозен напредък. Това е гена за безрогост, например. Това е ген със сериозен ефект. Това е доминантен ген. Това е доминантен алел – спрямо гена за рогатост. Степента на рогатост при лимузина е 95%. А искаме тази прода да е без рога, защото това ще облегчи работата на животноводите, ще се опрости тяхната работа и така ще стане техната работа по-лесна и това ще е по-добре и за хуманното отношение към животните. От 15-ти на години ние търсим този ген, който не фигурира в породата лимузин. Тук имате процентите на чисто породни лимузинки. Ние търсим този ген за безрогост в една популация, която не е лимузин. И тук говорим за модел за интрогресия. Ние извършваме обратно кръстосване с породата лимузин, за да добием искания ген в породата. Този процес е много дълъг отнема повече от 20 години за въвеждането на едно копие от е, гена. И мисля, че техниката на генна редактиране ще ни помогне да постигнем сериозен напредък. Ползите от е, тази, този метод на първо място да запазим генетичното подобряване, като запазваме генното разнообразие, което е доста сложно, защото на предишната схема много силно ще се намали генното разнообразие тъй като ние търсим този ген от няколко, в няколко бици и се заличава генното разнообразие. На следващо място, относно продукцията, тя е много по-дълга спрямо зайците, например. И мисля, че качеството на селекцията ще се отрази и на нивото на продукцията. Това, тази техника обаче ще се използва в допълнение. няма да замести съществуващите методи до момента. Относно приемането на този метод в обществото, Ако се забрани тази техника в Европа и широкото използване, според мен ще загубим конкурентоспособност в глобален мащаб. Защото нашата програма за селекция във Франция и Европа са международно признати. И ако утре спрем своя напредък, другите страни, трети държави могат да ни изпреварят. Като използват тази метод, това ще е катастрофа за нас. На следващо място, ако не задължим международ... всички да извършват международна проследимо ще е много трудно да се извършва проследимост на съответното животно, на, на неговото родословие. Има няколко метода за геномно редактиране. Клониране или пряка намеса в зиготата на ембриона – но последната техника не дава добри резултати, клонирането дава доста по-добри резултати, само че в Европа не се отглеждат клонирани животни. Мисля, че тук също възникват няколко въпроси. В социален план, мисля, че е много важно положителното време на сектора и на обществото спрямо тези методи. Ние сме за тези техники за генетично редактиране, които не се струват супер новаторски нов подход, много важно редактираните гени да са стабилни при преминаването едно поколение към друго. Така че това е въпрос, който касае генеалогията и тук вече трябва да разчитаме на експертното мнение. И в заключение, Сдружението Лимузин, която управлява програмата за селекция на лимузин, винаги е била за иновациите, и за нови методи за животновътство, които водят до по-голяма конкурентоспособност и които водят до економическа устойчивост на животновътството. Нако още веднъж да почитая, че искаме гаранции, свързани с метода. Също така, климатичните промени, ние сме справени пред тях и този метод ще ни помогне по-бързо да развиваме породи, от които имаме имаме нужда, да речем, тук говоря за резистентност на а, кърлежи. Ще може да открием зоните в генома, които са важни в това отношение. Ще намалим смъртността на животните вследствие на кърлежи. И на последно място много често при научната дейност се откриват много интересни неща, но трябва 20 или 30 години, за да се продължи всичко това на практика, на терен. Това е много обещаващ метод, но успеха ще завършат положителното обществено мнение и приемането на този метод сред животновъдите. Искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря. Думата има Ив Берто, директор за научни... И заради лъжите, които се... Аз се опитах да направя една равносметка и анализ за колегите. И така. Тук има много текст. Важното е последната част. През последните 50 години дали техники, новите техники за развъждане са добри или не. При метода CRISP виждате, че Има лица, които твърдят, че Крисп е катастрофа и изобщо не изпълнява целите и води до неочаквани мутации. Трябва да сравним новите методи за развъждане с историята за генно подобряване. Историята е като една голяма боа. От 10 000 години се опитваме да я подобрим по отношение на растенията. Техниките за мутагенеза, които използват през 50-те години, са като люспичка от тази бла. А тези нови технологии за развъждане са само една част от люспата. Това не са изобщо традиционни методи. И има редица проблеми с новите техники за развъждане. Как да се установи нежелания ефект, тъй като има много такива. Има много. Защото не знаем какво ще е взаимодействието между генома, епигенома, за който даже нямаме и система за оценка на риска и епитранскриптома. Много трудно да се извърши връзка между генотипизиране и фенотипизирането. Тук им, че има много проблеми, и тук съм представил някои от успешните опити, новите техники за развъждане по отношение на ядрото и ефекта от всички тези проблеми и прескачането на екзона са доста непред... Няма и система за оценка на риска. и няма проблем. Няма нужда да се питаме как става всичко това. Но това именно пречи на развоя на тази техника. Има идея за обратно кръстосване. Генерация И в крайна сметка има големи бази данни, които обаче не са прочистени по отношение на генома на растенията. Полагат се усилия за забързване на процеса, като се използват специални камери, за да се скъси процеса от 3 години на 18 месеца. Всички, които са радетели за новите техники за развъждане и генно редактиране – говорят за постиженията на генните изследвания през 70-те години, обаче те не са приложими в момента. И така, как можем да идентифицираме модела, който се използва в матрицата, продукта, който е получен и как може да извършим проследимост? Този подход вече го използваме за използване на, на, за идентифициране на известни локуси. Това е така наречения матричен подход, който се използва още от 19 век. матричният подход се равнява на биометрията. Той се използва и от EFSA. И матричният подход ще ни помогне да установим, че целевите промени не са естествени, за да защитават съответните патенти. Има нещо, което много ме забавлява в новия спор, който се разрази. Риториката и пиар акциите. Има нещо много чудо. Естествено, за традиционно, конвенционално, био, защото проучванията на мнението показваха, че гражданите нямат никакво желание за нещо, което ДНК-то може да се нарежи и след това да се ремонтира два войника, които искат да оцелят целта. Тук не говорим за това. не могат да се считат за естествени, освен ако не приемете, че, например, климатичните промени по-настоящем са естествени. Видите? Да бъдат повлияни от политически и обществени фактори. както се служи, случи всъщност във Франция в съответната служба, където имаше повлияване. Благодаря. Базо dziękujemy. W tej chwili przechodzimy do Много ви благодаря. Сега е време за нашите въпроси, обаче сме в доста трудна а, ситуация, защото сме предвидили още един панел, след който отново да дадем възможност за въпроси. Затова трябва да сме много дисциплинирани. Моля ви, задавайте въпросите си в рамките на една минута. Съжалявам, че ви ограничавам. Господин Агню. Благодаря. Надявам се, че новите техники за развъждане ще могат да доведат до толерантност, а не до резистентност спрямо заболяванията. По отношение на човек, който говори за лимузин, тези говеда, знаете, че обикновено са доста буйни и прескачат огради. Може ли да използвате нови техники, за да ги успокоите малко? И накрая, тук се казва, че някои хора вярват, че измененията в климата са нещо естествено. Аз вярвам в това, защото има много естествени феномени, сред които са слънчевите затъмнения и така нататък и няма нищо, което да могат да направят дори зелените, за да спрат топенето на ледниците, да речем. Господин председател, е, благодаря на координаторите, че възприеха предложението ми за организиране на това изслушване. Сега искам да попитам следното. Тук в парламента в повечето случаи е, дискусията ни е емоционална, а не научна. Те на дискусия за клетъчните изследвания. Но как да сме сигурни, че постъпваме правилно тук в парламента? Къде, къде да прокараме границата към недопустимото, кое да допуснем по отношение на е, е, растенията и животните и кое по отношение на хората. Благодаря, впрочем, за добрите презентации. Казвам кой следва, за да можем по-бързо да работим. Благодаря през последните 30-40 години изчезнаха стотици, ако не хиляди сортове. В архивите фигурират много сортове с големи резистентности и големи толерант, толеранси. Аз имам 12 сорта домати в моята градина. Заповядайте да ги опитате. Мога да се изправя пред всеки конкурент и да кажа, че моите домати са по-вкусни. Към първия оратор, ако бяхте тук по време на първата а, точка от днешния дневен ред а, на ФАО, щяхте да чуете, че ако се грижим добре за попчвите си, 58% от замърсяването ще из изчезне. Сега няма нищо против, против, е, нямам против генното манипулиране за проучване на процеси. Проблем за мен обаче е, промяната на генома. Нещо, което чух от представителя на лимузин, който е по-близо до фермерите. Той каза, не искаме патентни за винаги, не искаме да обезземяваме фермерите. Но нараства търсенето на храни, които са нито генно, нито биологично манипулирани. Не смятате ли, че трябва да обозначаваме храните, които са генно манипулирани, за да могат нашите потребители, нашите избиратели в супермаркета сами да вземат решение дали ще купят нещо или не. Господин Велдър и след това госпожа Хадека. Благодаря, господин председател. Първо много благодаря за отличната презентация. Имам две бележки. Разбира се, че научните изследвания са изключително важни, но можете ли да посочите съвършено конкретни примери за прилагането на тези методи? И освен това, за мен е проблем ясното законодателство. Тук имаме и представители на комисията в залата. Много е важно да има последващо разглеждане на нашето изследване. Господин Хазека, после господин Бове господин председател през 80-те и 90-те години на миналия век индустриалното лоби много сериозно се застъпваше за генната модификация, както тогава се наричаше. Но всъщност от тогава не се е променило. Кой знае какво? Гражданите знаят какво искат, какво не искат и какво ги чака. Трансгенетичните продукти и въобще всички тези термини, които използвате, са техники за промяна и замяна на генома. Говорихте за проследимост, говорихте за обозначаване. Да, това е в интерес както на потребителите, така и на фермерите. Просто трябва да дадем възможност на гражданите за личен избор. Питам се обаче бизнеса как ще постигне обратната проследимост. Мисля, че това може да стане. На двете комисии за свършената работа, но искам да кажа, че има нещо скандално днес. А именно се раздават е, домати на частни фирми в Европейския парламент по време на сесия. Това е неприемлива практика. Това е начин за пропаганда от страна на дружествата в институцията, която би трябвало да е безпристрастна. Искам да се преустанови тази практика, която е неприемлива. А сега по същество. Днес се използват нови техники за селекция с ГМО, а именно резистентност към инсектициди или хербициди. Днес въпросът е от законодателно естество. До толкова, доколкото днес могат да се създават методи и това са методи, които според мен трябва. Благодаря. Yes, thank you very much, uh, chair, and... Господин Хойтемар и след това господин Яр. Uh, Благодаря. Добре е, че провеждаме подобно да помогнат на различни видове селско стопанство. Знаете, че има нужда от нови семена за Холандия. Значи всички казват, че има нужда от нови сортове картофи, които да са по-устойчиви на заболяване. Така че има всички други аспекти, като патентите. Аз не съм за патенти. Въздействието върху околната среда. Ако има малко голям проблем има и с ГМО. Но дали това е така за всички? Нека да, превръщаме, да не превръщаме въпроса в а, религиозен. Нека да говорим обективно. Яри след това денано. Първо да се съглася с преждеговорившия колега. Много добре се изрази. Имам три кратки въпроса. Първият Знаем, че развъждането е свързано с мутации. От ваша гледна точка е добре да се прави разлика между естествени и неестествени методи на развъждане. Новите са неестествени. Нека да правим разлика. На второ място, новите не методи на развъждане са важни за нашите фермери и за МПС. Могат ли те да си ги позволят? Можем ли да гарантираме свободата на избор на фермерите? И на трето място, каква е връзка с нашата европейска стратегия по отношение на протеиновите растения? Благодаря. Господин Денано и след това госпожа Милио. Благодаря. Кара да размислим за нашия подход. Да, бързи действия при селекцията е хубаво, но възниква въпроса в юридически и социален план. Благодаря и на докладчиците. С голям интерес ги изслушах. Към първите двама докладчици отправям въпроса много често дискутираме методи за обратно кръстосване. По отношение на храните би било добре да има такава проследимост. Доколкото ви разбирам, със съответното маркиране това може да се осъществи потоп. На продукти, разработени с такива нови методи до пазара. Новите техники не са вписани в списъка по директива. И тук мога да ви дам пример микропрасенцата, които са селектирани в Китай и си, че животните и растенията, произведени с тези нови методи, не са ГМО. Изчакайте. Да. Как Европейската комисия ще ни гарантира, че тези продукти няма да стигнат до европейския пазар? Благодаря. Е. Искам да напомня, че Залогът е да знаем дали има законодателство, както каза колегата, което да обхваща тези нови техники или не. Трябва ли да има такова законодателство? И трябва да знаем дали рискът, който крие тези нови техники, е сходен с ГМО. И имам два въпроса към господин Бертон. На първо място, можете да ни дадете повече информация за така наречения ефект оф таргет нецелеви ефекти, до какво води той? Какви са последиците върху околната среда и биоразнообразието? От нецелеви ефекти, до какво води той? Какви са последиците върху околната среда и биоразнообразието? Очевидно е, че все още не можем да контролираме потенциалните ефекти от тези методи. Може да дадете повече информация по въпроса? И на второ място, а в научен план, тъй като с това се занимавате. И какво смятате за законодателството в това отношение? Благодаря. Господин Андрио, след това Хойслинг. Благодаря. Да променим природата в наша полза. Не това е въпроса. В полза на кой? Въпросът е идеята за оценка за всеки конкретен случай, дали да се предлага законодателство за ГМО, както е в Германия, например. Анализ на всеки отделен случай относно ГМО-тата. Благодаря. Хабшник и настъпния пак после Фланаген. Ja, äh, für vielleicht може би само а, било използвано при развъждането. Въпросът за а, обозначаването, за оценката на риска един от основните лекарства се подлагат на оценка на риска и се обозначават. Не, не е логично автоматично да признаваме новите. Даден сорт а, излезе на пазара, ще бъде ли защитен от патентното право? Благодаря. And... Господин Фланаган. Технология. Всъщност, ако погледнете гостите, които бяха тук по темата почви и това, което ако имаме повече земи, ако наистина искаме това, защо да не максимизираме онова, с което вече разполагаме по някакъв начин? Трябва да максимизираш онова, което имаш, защото не искаш да са 10 минути. Е, Аз ще започна, защото имаш много въпроси към мен. С новите техники, CRISPR, Cas9 или други има много мутации и епимутации. Има и нецелеви ефекти. Енома на всеки един организъм, на всеки един етап – и да не се ограничаваме само до няколко прогнози за оф-таргет ефекта, който ще позволи да избегнем много неща, които не искаме. Епимутациите и мутациите могат да имат дългосрочен ефект, който обхваща някои са недостатъчни. Използваме насоки, които аз бе, рабо, върху които работих а, няколко години. Те са от 70-80 те години. Трябва да бъдат актуализирани с оглед на развитията в епигенезата и транскриптоне. Така че това е много важно изменение. Защо всичко свързано с ГМО? Значи в медицината говорим за генни терапии. Защо не говорим за генни терапии при растенията? Относно проследимостта. Да, в енциклопедия ще има и статия, която наскоро ще излезе и се разработва един колега. В нея ще има всички данни. Сега ще ви запозная с няколко общи насоки. Ние сме напълно способни да идентифицираме и това е работата на селекционера с оглед на генетичното разнообразие и генетиката, може да извършим обратно проследяване на поколението, като открием съответните белези. Дали е необходимо да се проследяват продуктите? Аз бях в екип, който бе изпратен в Китай през 2005 година за износ от Китай, който не бе разрешен. И все още е спешно да се установяват неразрешени продукти, внесени от Китай. Възможността за това, което се случва след предлагането на пазара, общия надзор. При производството на памук се намалява пестицидите в Китай в момента производство на памук и това води до проблеми с околната среда. благодаря. Нямаме кой знае колко много жество. Просто исках да демонстрирам, че доматите на пазара преди 20-30 стопанска система, че всичко това е част от само някакъв сегмент. Е, не съм съгласен. Всички фермери имат нужда от е, е, семена, които може да бъде приравнявано с природата. Природата никога няма да сложи в рамките на един хектар 160 000 растения. Еволюцията естествено зависи от мутациите на първо място и на второ място от подбора. Така сме се развили, ние всички сме бъдат премахнати. Част от тези нови техники за развъждане или растениевът сложен, но виждам, че председателя размахва чукчето, така че ще спра до тук. Първо ще отговоря за породата лимузин. Един депутат е имал лош опит с лимузин, но така или иначе тази порода бележи голям. Сериозно подобрихме поведението им и това улеснява работата на животновъдите. Това е благодарение на генетично подобрение. През последните 40 години имате порода, която включва много малка бройка, много трудно е да се извършва размножаването. Система за проследяемост на животните, която е много надежна. Имаме контрол на резултатите на животните, проследимост, всичко се вкара в база данни и можем да проследим развоя и еволюцията на генноредактираните животни. Това мисля, че ще е първи много важно. Да слушаме отекчителни речи от мое име. Добре дошли, все пак е, имаше много интересни разговори. Имаше и много въпроси. Нека да не губим време да преминем към втората експертна дискусия, която се нарича Нови техники за развъждане и Европейската законодателна арт. Стренг. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря за тази възможност да представя своето виждане по тази толкова важна тема нови техники за развъждане. Не става дума само за растениевътство, естествено. Имаме нови сортове и ги продаваме в целия свят. Около 30% от годишния ни оборот отива за инвестиции. Университета Вахенинген в Холандия, специалността ми е биотехнология, наблюдавам отблизо новите техники за селекция и които са базирани в Европейския съюз. Тези дружества сред които са Зван, Синджента и някои други. Всички работи. Те зависят от района, от климатичните условия, от изискванията на потребителите и на фермерите. Виждате съответно, че имаме много различни продукти. Както вече беше казано, растениевътството, подбора има много дълга история. От законите на Мендел за генетиката от 1866 година има голямо развитие. Постоянно се създават нови е, кръстоски, подбира се най-доброто поколение. Е, все още и все повече и повече работим за е, подбор за най-ефикасното развъждане. Има голямо обогатяване, постигнато през последните години. Всичко това обаче създава и проблеми. Затова е добре да разгледаме европейската правна рамка, като ГМО. Директивата 01-2018 е много важна. Тук виждате един сериозен въпрос. Може ли начина по кой техники, генетична модификация, техники, които не водят до генетична модификация и на следващо място техники на генетична модификация и простицащите от тях продукти за благото на пазарите и на потребителите. Защо трябва да се действа бързо? Защото Компаниите, подобно на нашата, действат в целия свят. Ние имаме програми за селекция в целия свят. Ние продаваме своите семена по целия свят. И в допълнение към това, ние, университети, всичко това представлява двигателя зад способностите, зад възможностите да се дава един надежден репродуктивен материал под формата на семена, чиято цел пък е да допринася за продоволствието. Ето от такива нови техники за селекция. В други области регулаторите вече са дали яснота. В САЩ, например, е, Министерството на земеделието заяви следното, цитирам. То не регулира растения, които могат нови техники за селекция, няма да подлежат на нова регулация. На следващо място. Нещо, което е още по-важно. Сортовете, които възникват по силата на новите техники за селекция, могат, поне доколкото знам аз, т.е. не могат, доколкото знам, да се... Това, те не могат да бъдат разделени, мутациите в тях не могат да бъдат разделени от мутациите, които настъпват в природата. Знаете, че когато се излага на ултравиолетови лъчи, всеки един организъм в крайна сметка претърпява някакви промени всичко да създават храни на бъдещето. Новите техники за селекция, за които много се говори, са важни. Една техника е граничат от естествените мутации или от мутациите, които възникват в рамките на мутационната селекция. Ето защо европейския регулатор трябва да даде яснота относно регулаторния статут на новите техники за селекция. Тъй като повечето нови техники на селекция не появяват по естествен път или чрез мутационна селекция, ще е много трудно да се приложи директивата за ГМО, ако се регулират новите продукти, проистичащи от новите техники за развъждане, като ГМО. Така ми остава само да ви благодаря. Би трябвало да работите за яснота, която да отполза не само за дружествата като моето, но и за потребителите и фермерите в Европа, които всеки ден разчитат от нашите продукти. Това вече го подчертах. Благодаря. Next... Благодаря. Следващия оратор, господин Детлев Барч, е, ръководител на отдел генетично инженерство в е, Федералната служба за защита на потребителите и безопасност храните в Германия. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин предството си на член на германски регулаторен орган и в качеството си на учен, който преподава в университет. Е, ще говоря на английски, това е език. Ще говоря за актуалното състояние. Модифицирането или редактирането на генома вече се използва в селското стопанство, лесовътството, биоекономиката, медицината, един от моите любими примери е свързан с така наречените живи ГМ вакцини за котките. Проблема се обсъжда още от 2007 година. Една работна група, в която присъстват членове на всички държави, държави членки, тя работи по този проблем и тя създаде технически доклад от 2012 година може да намерите този доклад на страницата на някои НПО. Имаше и доклад, публикуван през 2011 година на съвместния научен център на Европейския съюз. Миналата година пък се появи доклад на така наречения научен консултативен механизъм. Има становище на ЕФСА относно безопасността на техниките, сред които са интрагенезата и така наречения цинков пръст 3. Има и някои отделни случаи по отделни казуси, отделни молби в Германия, Швеция, Великобритания, Ирландия, Испания, Финландия. Освен това, очакваме това лято Европейския съд да се произнесе. По-настоящем имаме изявлението на генералния адвокат от януари 2018 година. Това е пък тълкуването на нашия орган. Ако погледнем директивата 2001-18, която представлява Библията, що се отнася до новите техники, ще видите, че генетичното инженерство, класичното, класическото попада по чапката на директива 2018. Има обаче е, някои нови техники за редактиране на генома, които не са ГМО според законодателството. И посредата има припокриването. Тези нови техники, много от тях или някои от тях са на пресечната точка между двата типа. Когато вкарваме нови алели, но променяме последователността на генома, ние създаваме нещо ново. И е ясно, че ще има припокриване. По отношение на становището на генералния адвокат Бобек, онова, което той предлага на, на съда, това не е окончателното решение, но той зададе посоката, в която вървим. Та той заяви, че има технологии, техники на мутагенеза, има радиоактивна селекция, техники за редактиране или модифициране на генома. Всичко това води до мутирали организми. Основният критерий, първият критерий, който трябва да се вземе предвид е член 2, който е свързан с естествения характер на организма, който ще се появи. Дали този организъм може да се появи по естествен път? Ако това е така, значи това не е ГМО. Ако този критерий е изпълнен, отиваме към приложенията. Приложение 1B1 е много важно. Въпросът е тези критерии изпълнени ли са или не. Ако не са изпълнени, това е ГМО. Ако не, това е ГМО, но то не подлежи е, на разпоредбите на директивата. Според е, генералния адвокат, е, тук влизат е, някои е, ГМО, които са обработени. По отношение на принципа на предпазливост, мисля си, че той е достатъчно добре засегнат. Казва се, че принципа на предпазливост не е равнозначен на нулевия риск. Съществуването на регламента за ГМО само по себе си представлява прилагане на принципа на предпазливост, отказа да се използват нови техники също води със себе си рискове. Това трябва да се каже ясно. И накрая, дори и да не се прилага генетичното инженерство към един организъм, има други разпоредби, които се прилагат. Така че тук не става дума само за е, организми, които са се появили следствие на редактиране на генома. Има нещо, което е важно и трябва да се спомене. Е, нещо, което беше засекнато и от други колеги. Имаше и въпроса. Иновациите са много сложни. Те са много по-сложни, отколкото предпазливостта. Ако погледнете горе в ляво, има нужда от е, добра регулация с съответните ограничения, с стимули. Има нужда от е, технология, която да е осъществима. Чухме, че има добър напредък в това отношение. Економиката и екологията обаче трябва да бъдат отчетени. Има нужда от жизнеспособност при тях и накрая потребителите, те не са на последно място по значение, естествено, има човешки ценности, трябва да се види доколко са желани и могат да се използват новите техники, иначе те няма да бъдат приети и няма как да се реализират на пазарите. Обърнете внимание към един чисто нов доклад, може би не чак толкова нов, на пет е, германски федерални институции. Той е посветен на научните аспекти. Например, е, Германския институт за оценка на риск е, и други институти, след които е Фридрик Лофре, например – там се говори много за идентификацията и разкриването на модифицирането на генома или редакцията. Има ефекти, които не са целеви, така наречените off-target, но те са много по-малко в сравнение с а, а, така нареченото така наречената нуклеарна селекция както и някои други форми на селекция. И а, в заключение, един въпрос, който имах предвид, когато написах и една а, статия за журнала, а, германския журнал за защита на потребителите и безопасността на храните. Въпросът именно е следния. Дали страха относно потенциалните рискове а, ни пречи да предприемем необходимите действия, за да имаме един по-добър живот? Това го давам като повод за размисъл. 8 минути изминаха и така ви благодаря за вниманието. Thank you indeed, and thank you very much also for those two minutes, and we will go... Благодаря. За последния лектор от тази сесия София Лактар, председател на Организация на консуматорите Биоконсумактьор Франция. 10 минути. Благодаря, господин председател, дами и господа. ще говоря на френски и презентацията ми е на френски няма време да я е преведа на английски. Ние всички ядем поне три пъти дневно, 4 или пет може. И храната е много важен елемент за нашето здраве и благосостояние. Храните вземат много, важно, много важна част, тъй като ние ги използваме ежедневно и трябва да сме сигурни да имаме доверие в методите за производство и разпространение на хранителни продукти. Преди години работих за НПО Медсан Дюмонт и лекарите решиха да направят колоквиум за здравето и околната среда. Това бе нещо ново на времето. Никой не говореше за връзката между здравето и околната среда, поне не и открито. И това доведе до революция в подхода. И аз станах актьорка. Надявам се, че всички ще имаме такава информация вече. От друга страна, днес от десетина години има ръст на потреблението на биопродукти в Европа и във всички държави членки на Европейския съюз. И това е много активно движение в цял свят. Агенцията е БИО, прави годишен компендиум и статистически събира статистическа информация за потреблението. Доверието, което ни оказваме на биологичното земеделие, като потребители на биопродукти, ни позволява да купуваме хранителни продукти с пълно доверие. Това са продукти без ГМО и без пестициди. Това е причина за увеличение на потреблението на тези продукти. Това движение дава своя плод днес върху новото поколение. Ползите от биопродуктите от миналия век до сега, мисля, че вече са обществено известни. Нашата организация е създадена през 2004 година. Имаме три основни цели. На първо място опазване на околната среда, на второ място опазване на здравето и на трето място насърчаване на новите средства за отговорно потребление. Трябва да окажем влияние върху другите методи на потребление, да речем на дрехи, мобилност и така нататък. Ние предоставяме информация във всички възрастови групи, от начално училище до доста по-възрастните хора за да може да възникнат тези нови методи на потребление. И те трябва да бъдат е, съчетавани, защото преминаването към биопотребление води до други промени и промени в други методи на потребление. Защита на потребителите. Това означава да защитаваме себе си срещу техниките, които са насочени срещу нас. Ние трябва да използваме и правото, и правата, трябва да се отчитат желанията на потребителите в Европа. И тук се обръщам към вас, госпожа, господа и госпожи депутати. Имаме 50 000 членове в нашата общност. През октомври 2010 проведохме едно проучване за биопродуктите. На първата графика в ляво виждате, че Близо 94% преминават към биопродукти, за да запазят околната среда. 70% това е гражданско действие и 50% запазване на здравето. 4000 души от 50 000 е голяма бройка във връзка с това проучване. относно градски и селски региони, виждате, че няма сериозно разминаване. Не можем да говорим само за едно чисто градско явление в това отношение. Защита на здравето е основен приоритет за потребителите. Не смятаме, че това е факт само във Франция. ГМО винаги са били обект на недоверие сред европейските граждани. Директивата от 2008-18 счита за ГМО организми, с изключение на хората, чието геном е неестествено променен чрез мултипликация и размножаване, не чрез естествена рекомбинация. Ние смятаме, че новите техники за селекция са ГМО. Ние ги считаме за такива и така ще гарантираме на потребителите, че действията относно биопродуктите ще бъдат в съзвучие с нашите притеснения, а именно да не се използват пестициди и да няма ГМО. Изискванията на директивата от 2001-18 трябва да се прилагат върху новите техники за селекция и развъждане. Аз не съм учен, но аз съм потребител и искам манипулациите, които се извършват в лабораторията, да не стигат до храната, която ядем. Най-малкото трябва да има оценка и разрешение, както изисква директивата, преди пускане на даден продукт в продукт на пазара и трябва да има проследяване и информация на етикета. Подобен подход ще е свързан с изискванията на потребителите, които искат да няма ГМО и да няма пестициди. Ние предлагаме ясно етикетиране, което да дава на потребителите ясна информация и категорична забрана на тези продукти и да се насърчават нови научни програми за тези нови техники, които могат да окажат сериозно въздействие върху околната среда и нашето здраве. И накрая стигам до заключенията съвсем накратко. Като потребители имаме право да избираме това, което искаме да едем и да получаваме информация. Минимум от етикета, да има мерки за прозрачност във връзка с начина за производство на даден продукт. Като представител, който стоява тези права, Смятам, че вие трябва да ни гарантирате прозрачност и да следвате принципа за предпазливост, който винаги се използвал в Европейския съюз. Трябва да се отделят сериозни финансови средства за научни изследвания относно новите селекционни техники. Тези методи ще окажат въздействие върху нас, животните, околната среда и бъдещите поколения. Мисля, че трябва да произвеждаме без прахосване и да ни схвърляме една четвърта от животните. Ние трябва да бъдем биоконсуматори. За нас акта на консумация и потребление трябва да почива на едно гражданско съзнание. Благодаря.